Пани Председателят. Good afternoon, uh, colleagues. Добър ден, колеги, дами и господа. Продължаваме с заседанието. Протоколите от вчерашното заседание и текстовете са качени. А, има ли коментари по тях? Приемаме протоколите, след като няма бележки. Преминаваме към първата точка от дневния ред. Това е дебат за климата и екологичното положение. За този дебат няма спонтанни изказвания. Става дума за изваредното положение във връзка с климата и околната среда. Няма да позволя и въпроси с син картон. Давам думата на автора. Госпожа Дали, заповядайте. Thank you, Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на колегите, които са тук. Благодаря на представителите на финландското председателство. Надявам се, че и представителите на комисията в скоро време ще се присъединят към нас. Нивата на моретата и океаните се повишават с застрашителна скорост и се очаква това да продължи най-малкото 2050 година. Горските пожари се очаква да се увеличат значително. Това не е нещо, което аз си мисля. Това са заключенията на Междуправителствената експертна комисия по промяна на климата в доклада от септември тази година. Извънредната ситуация в областта на климата и околната среда е нещо, което се чува на улиците и в този парламент. Вече сме се изморили да слушаме празни думи за това колко е важно да се предприемат мерки, но когато се стигне до дела, изведнъж тези хора се покриват. Гражданите плащат висока цена за горските пожари, за наводненията, за бурите, но не се мисли за истинската причина за тези екстремални природни явления. Затова социалистите и демократите смятат, че трябва да се предприемат незабавни мерки. Ние виждаме, че това е извънредна ситуация. Когато къщата ви гори, вие не натискате само бутона на алармата и не седите вкъщи и чакате с кръстени ръце. За това трябва да започнем да работим сега. Трябва да се работи с амбициозни законодателни предложения, които са подплатени с значителни инвестиции и с гарантирано прилагане на практика на тези законодателни акции. Необходими са средства на публичния и на частния сектор на нивото на държавите членки на Европейския съюз. Постигането на въглеродната неутралност трябва да бъде извършено така, че да бъдат създадени нови работни места, да се подобри състоянието на човешкото здраве. Социалистите и демократите призовават за амбициозен план за декарбонизация – Необходимо е да се гарантира чисто производство на енергия, да се гарантира биологичното разнообразие и да се гарантира модел на селското стопанство, който да е щадящ за околната среда и също времено да не позволява дефицит на хранителни продукти. Необходимо е също така да се въведат нови технологии, които да позволят да се преодолее проблема с недостига на водни ресурси. И изключително е важно да има един надежден фонд за прехода, така че никой да не бъде оставен зад борда. Ние призоваваме към действия. Знаем, че може до 2050 година да бъдат намалени емисиите с над 20%. Декарбонизацията на морския транспорт е възможна чрез альтернативни горива. Също така необходимо е да се защитава флората и фауната, включително в моретата. Младите хора искат да действаме. И нашият избор е или нищо да не правим, или да се изправим пред предизвикателството, за да можем да излезем от това предизвикателство по-силни, с повече права, с повече възможности. Ние, социалистите, избираме втория вариант. Председателката, благодаря ви сега. От името на финландското председателство, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за това, че ме поканихте да представлявам съвета на този тематичен дебат. Климатичните промени поставят под въпрос нашето съществуване. Ужасяващо е въздействието на климатичните промени по цял свят. Затова трябва да засилим действията си в тази посока, имайки предвид на последните научни заключения и най-вече Междуправителствения съвет за тези изменения, като температурата се е покачила с градус и половина над нивото на индустри... пред индустриалната епоха. Вече приближаваме тази стойност с 0,2 градуса на десетилетие се повишава температурата. Трябва да засилим действията си противен случай 2 градуса ще достигне много близо след 2060 година и температурата и след това ще продължи да се повишава. Климатичните изменения допринасят за влушаването на биоразнообразието, водните източници и екосистемите. Арктика се затопля два пъти по-бързо, което води до и местни и глобални последствия. Докладите на ООН казват, че националния принос по Парижкия договор не могат да достигнат това, което се изисква, за да се постигнат целите на споразумението. Недостатъчен е напредъка и аз смятам, че все повече държавите са убедени, че трябва да полагат повече усилия. Има много тревоги за въздействието на климата по цял свят. Радваме се, че гражданското общество, гражданите, особено младите, призовават за амбициозни действия. Климатичните изменения, предизвикани от човека, всъщност зависят от това как потребяваме и произвеждаме в индустриалната епоха. Участието на младите хора е изключително важно, ако искаме да направим тези промени, които ще направят така, че планетата да остане за бъдещите поколения. Миналия месец имаше среща на върха за климатичните изменения, за да насърчим волята за постигане на парижките цели. Тази обща воля между правителствата, бизнеса, обществото като цяло е необходима, за да има промяна в парадигмата, да се промени економиката, обществото, така щото да избегнем катастрофалните промени на климата. Европейският съюз иска да се повишат нашите амбиции. Ние искаме да отделим економическия растеж от емисиите. От 90-та до 2017 година 58% са се увеличил нашето производство, а пък с 22% са паднали парниковите ни газове. Искаме да постигнем целите за намаляване на тези газове до 2020 година. Имаме цял законодателен пакет, който цели да постигнем целта си до 2030 година и така да изпълни задълженията си по Парижкото споразумение. Политиките на Европейския съюз днес няма да са достатъчни, имайки предвид какви огромни намаления са нужни, за да постигнем тези цели, заложени като температурни стойности. Нужни са големи промени в обществото и в економиката през едното десетилетие. Затова Европейският съюз ще излезе с дългосрочна стратегия за емисиите в рамките на нашето споразумение в ООН. Подготвяйки дългосрочната стратегия, съветът от ноември миналата година обсъжда как да се постигне неутрално въздействие върху климата на базата на дългосрочната ни визия чиста планета за всички. Мащаба на промените, които са нужни, за да се постигне неутрално въздействие върху климата, ще изискват усилия от всички отрасли – затова е важно този дебат да бъде приобщаващ, широк, задълбочен сред всички държави членки. Преходът ще засегне всички. Той трябва да бъде внимателно управляван, за да бъде справедлив и социално балансиран за всички граждани. Трябва да вземем предвид е, спецификите на държавите членки, на регионите и никой да не изостане. От друга страна, Преходът също предлага огромни възможности и потенциал за економически растеж, нови работни места, технологично развитие. За да стане този потенциал практика, са нужни инвестиции, за да може нашата индустрия да бъде защитена от натиск на нелоялна конкуренция. Повечето държави членки са съгласни, че е нужна климатична неутралност до 2050 година и някои държави членки вече са заложили свои цели, за да допринесат за това. Продължаваме да работим, за да има споразумение, което да се подпише от всички държави членки и съвета да приключи своите указания в тази посока преди края на 2019 година. Благодаря ви, госпожо председател, за вниманието. И аз ви благодаря, госпожо министр. Сега от името на комисията, господин Етингер, заповядайте. Фрау президентин, Präsidentin, Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, уважаема госпожо министър, уважаеми депутати, днес е, искам да представя моя колега Канете, който е, ме помоли да дойда тук при вас и да проведем този дебат. Новият парламент в новия му мандат и е, новата комисия, която ще започне работа скоро, със сигурност съвсем основателно издигна устойчивото развитие, опазването на климата и околната среда като приоритет. И това се отнася за много големи е, зони извън е, зоната на институциите. Това засяга парламентаристите, е, това е, засяга работата на предходния мандат. Така че ние надграждаме на тяхната работа. Ние сме за европеизация и разработка на общи правила, стандарти и инструменти за насърчаване. На световната сцена можем да твърдим, че Европа показа, че има амбиции още преди Париж, но и след Париж и ние се стремим да спазваме целите ясно под 2 градуса, по възможност 1,5 градуса затапляне на земната повърхност и е, това е, е всъщност цел, която не всички споделят на световната сцена и обсъждат в световната дискусия. Има смисъл да приложим европейски подход към всичко това. Затова смятаме, че националните пътища са второстепенно решение на един европейски вътрешен пазар – мисля, че европеизацията на устойчивото развитие и опазването на климата има смисъл. Ние имаме добър инструмент за това, системата за търговия с емисии и чрез намаляване на количествата можем да вземаме постоянни решения съгласно ситуацията по небюрократичен начин и съгласно принципите на пазарната економика. Бихме могли да намалим до 50% до 2030 година и да стигнем до климатичен неутралитет през 2050 година. Системата СТЕ функционира за енергетиката, за индустрията, не са включени мобилността, транспорта, не са включени също е, сфери като е, сгради и топлофикация на сградите. Също така не е включено и селското стопанство. Смятам, че за един нов мандат на комисията и на парламента е интересен въпроса дали тази система не може да обхване по принципите на пазарната економика и транспорта и транспортните емисии, дори сградите, отопление, охлаждане и разход на електрическа енергия. За тази цел се правят първи опити в някои държави членки, но, както казах, на вътрешния пазар основно се търсят европейски решения, защото те имат смисъл. Това са всъщност някои от възможните инструменти. Такива ще предложи и комисията. Моя колега Франц Тимерманс, той е, отговаря за тази тема и затова сега съм малко по-въздържан е, той е човекът, който отговаря за зеления курс е, и след влизането, встъпването в длъжност на новата комисия, е, той ще трябва да се отчита пред вас, пред съвета и пред обществеността, като разбира се за тази цел извършва консултации. Но е ясно, че ние първо залагаме на технологията, залагаме на модерни технологии, които са енергоефективни, които неутрализират емисиите и по този начин дават важен принос. Хоризонт Европа е много решаваща програма в този смисъл. Второ, ние залагаме на това, че и в бъдеще ще бъде усъвършенствана системата за търговия с емисии, ще се увеличи цената на тон. Тук парламентът влиза в центъра на целия консултативен процес и моята препоръка е наистина да се спазва това. Четвърто, нашата цел за намаляване е 40% с мерките, които бяха приели при предишния мандат на парламента в енергийния пакет, пакета мобилност по наши калкулации тези 40% можем да ги постигнем в 2300 година, дори 45% можем да достигнем. Сега се води дебат за 50 и дори повече процента. Аз мисля, че оценката на въздействието трябва да заеме важно място тук. Важно е какви са пакетите на парламента от последните две години. Те могат да бъдат допълнени и дори ревизирани. Става дума и за търговски споразумения, тъй като Европа причинява само 9% от парниковите газове вредните емисии в света, едно търговско споразумение с други партньори и общо намаляване на емисиите имат много смисъл. Никога Европа не е била толкова в центъра на вниманието, когато ние работим с е, Нова Зеландия, с Мексико, с Меркосур по отношение и на въпроси, свързани с опазване на климата. И е, точно този компонент е много важен елемент от всички търговски споразумения. Ще трябва да се провери дали за внос в Европейския съюз е, може да се избегне е, изтичането на въглерод и е, ако е необходимо, цените на въглеродния диоксид е, да се компенсират чрез е, данъци и такси. Това също трябва да се провери. Ние ще трябва да проверим дали това изискване е съвместимо с СТО, с е, правната уредба на конкуренцията и ако е необходимо, ако се наложи, ние можем да приемем и търговски спорове, дори търговски войни може би така както ги виждат във Вашингтон. Трябва да преценим какви са разходите, какви са ползите и дали има баланс между тях. Новата бюджетна рамка там вече ние сме на последната права и 25% от всички инвестиции и всички разходи трябва да се посветят на климата. Това са 160 милиарда годишно, от тях 40 милиарда се падат за това при първата 40%, при втората 60%, при някои програми дори 0%, защото те не са свързани с опазването на околната среда. В рамките на бюджетната рамка, може би, ще трябва да се създаде преходен фонд. Има 41 региона за въгледоби в Европейския съюз и структурните промени в тези региони трябва да бъдат ускорени. Само в Польша има 19 такива. Това е много достойна цел. По-ранното закриване на въгледобива и преминаването към а, топлинна енергия, към ток, това трябва да се свързва винаги с целта да не се губят работни места, да се спазва социалната справедливост по време на структурните промени. И е, в момента ние размишляваме как трябва да се конфигурира този фонд, как трябва да се дотира и какви условия трябва да бъдат създадени за ползване на средства от него. И тук всяко мнение през следващите седмици ще бъде много ценено от нас. EU Invest, структурните банки в Европа със сигурност ще бъдат част от общия инструментариум на зеления курс. Как могат публични средства на европейско, национално и регионално равнище да се активират по най-добрия начин, също и е, средства от частни фондове. Този дебат е само началото на зеления курс. Предложението на комисията на Фондерлайн и Тимерманс ще добие конкретни очертания и е, курса на старата комисия може да бъде продължен, като, както казвам, се запази посоката, но се увеличи скоростта. Благодаря. Now... Много ви благодаря. Сега от името на политическите групи, от името на НП за две минути госпожа Деланге. Да, благодаря ви, госпожо председател. Ясно е, че промяната в климата е едно от най-големите предизвикателства на нашето време и правилно беше посочено, че това е една от задачите на новата комисия, като представител на ЕНП като християн-демократ смятам, че имаме морален дълг да се грижим за природата и за бъдните поколения. И опасявам се, че тук ще има хора, които чрез своите речи ще покажат среден пръст на младите хора, като кажат, че няма такова нещо като промяна в климата ще ни кажат, че трябва да си купуват Тесла, въпреки че много хора едва връзват двата края. Затова НП смята, че трябва да има трети път, който да позволява да преодолеем предизвикателството на промяната в климата като същевременно се погрижим за добруването на хората, така че да няма нито един човек, нито един регион, които да бъдат забравени, изоставени. Необходимо е не само законодателство, но също така е една много силна стратегия за промишлеността, така че да имаме най-новаторска, най-чиста промишленост, която да запази работни места за бъдещите поколения. Ако колеги говорим за устойчивостта, трябва да отчитаме, че това е екологичната устойчивост, свързана с климата, разбира се, но също така имаме нужда от економическа и социална устойчивост. Имаме нужда от силна економика. Ако колегите са готови да работят по всички тези три аспекта, НП със сигурност ще бъде на ваша страна. Председателката благодаря от името на социалистите и демократите за две минути госпожа Фрицон. Благодаря, госпожо председател. Аз трябва да кажа, че придавам голяма значимост на международната, извинете, междуправителствената експертна група по измененията на климата. Те наистина смятат, че може да се обърне тенденцията и да се постигнат френските, е, обещаното във Франция. Европейския съюз играе много важна роля в тази посока. Аз съм социалист и за мен е очевидно, че това е една Европа, която трябва да покаже своя глас и да изгради едно общество, което защитава климата. Важно е да намалим емисиите в рамките на енергийната политика на Съюза и да стигнем до чиста енергия, да избегнем емисиите от енергетиката, от транспорта. Мисля, че това е очевидно за всички. Трябва да намалим също така емисиите много по-бързо, отколкото го правим в момента. Разбирай се, за да постигнем целите от Парижкото споразумение. На политическо ниво трябва ясно да начертаем пътя и ние сме готови като социалисти. За нас е очевидно, че трябва да защитим едно екологично и социално общество – това можем да постигнем заедно. Обедени сме, че може да защитим и двете. От една страна да намалим емисиите, и от друга страна да продължава да има економически растеж. Трябва да създадем и да разкрием нови работни места. Пазарът на труда ще се промени. Нашата отговорност е да развием компетентности от гражданите, които да могат да се изправят без тези промени смело. И трябва да разберем, че това е една от нашите ясни цели. Аз съм шведка, нашето правителство е социалистическо в моята страна и то се бори срещу климатичните изменения, инвестира в бъдещето. Трябва да го направим заедно, трябва да обещаем на Грета и на всички млади хора, че ще направим всичко, за да преобърнем климатичните изменения. Благодаря. От името на Обнови Европа за две минути, госпожа Родригес Рамос. Gracias, Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, в моята група знаем, че никой не трябва да бъде изоставен, нито един законодател, нито една институция, нито едно правителство не може да избегне катастрофата, каквато е промяната в климата. Имаме много малко време, за да поставим под контрол затоплянето на климата. И за целта са необходими много категорични, мащабни мерки. Европейските граждани, 23% от тях смятат, че проблемът е сериозен, но младите хора, нашите деца смятат, че това е неотложна задача, това е неотложен проблем, това е криза. Затова всеки петък те излизат на улицата, за да поискат от нас да действаме. На нашата планета, която е ограничена, потребяваме прекалено много ресурси и също така произвеждаме много отпадъци. 98% е Показателята за отпадъци в някои сектори. Трябва да помислим за по-рационална економика, за кръгова економика. Трябва да мислим за биоекономика, така че всичките ни природни ресурси да бъдат защитени при всяка една система за производство. трябва да продължим да работим за това нашата економика да има нулево ниво на въглеродни емисии. Това е глобална хоризонтална задача. Обаче имаме проблем, който е свързан с това, че няма едно глобално управление. Ние работим чрез доброволни споразумения. Затова беше много важна срещата на върха в Нью-Йорк. ООН ни призова да въведем по-категорични мерки. Европейския съюз заяви своята амбициозна цел и знаем, че новия зелен курс е един важен ангажимент, но е необходимо всички държави членки да положат усилия, иначе няма да имаме добри резултати. Благодаря от името на зелените. Господин Айкхаут. Uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за това, че включихте тази точка в дневния ред тази гледна, тази точка от дневния ред е свързана с извънредното положение във връзка с климата и околната среда. Но да ви кажа, като ви слушам, не усещам да е извънредно положението, не усещам кризата в гласовете ви и това според мен е проблеме. Европейската комисия говори за цели, които се залагат, които са решени обаче преди 5 години бяха заложени те. Науката от тогава обаче напредна. Ако прочетете всички научни доклади, които излизат ежедневно, ясно ще видите колко спешно трябва да се действа. Става дума за нашето бъдеще, да, но става дума и за възможности като европейски континент наистина да променим економиката, която да постигне неутрално въздействие върху климата и да разкрие нови работни места. Всички доклади са общо достоверие, а съветът продължава да постигне съгласие по това неутрално въздействие върху климата. Вече повече от година работите. А до година е последната година преди началото на Париж. А, ще влезем ли със същите цели, които сме одобрили преди 5 години? Нищо успешно не виждам. Това не виждам изваредното положение, което искат гражданите. Много повече трябва да се направи. И наистина извънредността трябва да стане ясна трябва да я видим в действията в, на комисията, но и на този парламент и на съвета също. Защото е добре да има дебати тук в пленарната зала, но когато говорим за политики, този парламент също не постига това, което трябва. В момента обсъждаме земеделската реформа, например. Секторът земеделие е изключително важен, който може да постигне цели, но аз искам да предизвикам колегите. Нека да има резултати не само в речите тук, но и да направим така, че реформата на ОСП да бъде една екологосъобразна реформа, а не просто да субсидираме големите фермери. Търговските споразумения също трябва да вземат предвид климата, така че нека да има задължителни клаузи за устойчивостта, така че да можем да прокараме тази идея като наистина изва... идея за извънредно положение. Благодаря. Благодаря от името на Идентичност и демокрация госпожа Сардоне за минута. Благодаря. Социалистите смятат, че основната тема тук трябва да е изваредното положение във връзка с климата и околната среда. Левицата преди се занимаваше с работниците, с по-слабите, с народа. Сега какво? Очаквах от левицата да говори за заплатата, за социалната държава. Бедните явно вече не са модерни. Сега обаче е модерна Грета и сега всички са модерни, всички ученици излизат, за да избягат от училище. Те налагат линията в Европа явно. Европейската комисия иска да накара целия континент да следва нереализуеми програми, като сроковете са нереалистични. Плановете са ненужни и много често са объркани, защото оказват отрицателно въздействие върху нещата и цената се плаща от потребителите. Всички искаме да защитим околната среда, но не може само идеи и политики, които са направени с такси екологични. Добре е също да се преразгледат приоритетите и дали наистина е нужно извънредно положение. От името на ЕКРЕ за минута и половина. Вандра. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че като консерватори ние със сигурност смятаме, че трябва да предадем в добро или дори по-добро състояние, отколкото е сега околната среда на нашите деца. Същевременно трябва да признаем, че една зелена Европа ще бъде много скъпо струваща. И че това може да бъде за сметка на хората със средни и ниски доходи и за сметка на по-бедните държави. И също така, това може да бъде едно безполезно занимание, ако Китай, САЩ и други държави не направят нищо. Затова смятам, че трябва да има надлежен анализ на нашите дейности. Със сигурност това е необходимо. Трябва да има програми, които да отчитат това, че имаме сред нас по-бедни държави и по-бедни хора в нашите общества и също така няма смисъл да поемаме по-амбициозни ангажименти, ако други не поемат никакви или недостатъчно амбициозни ангажименти. Знаем, че пътят към Ада е послан с добри намерения. Спомним си, че президент Макрон приложи една малка част от мерките, които се планираха и веднага жълтите жилетки излязоха на улицата. За това не бих препоръчвал да действаме по същия рискован сценарий, който видяхме миналата година. Благодаря ви. От името на Европейската обединена левица за една минута госпожа Матия. Благодаря, госпожо председател. Наистина е изненадващо, трябва да кажа отново, и фрустриращо, че сега отправяме думи в един а, неотложен дебат за климата. Емисиите на въглероден диоксид Става дума за търговски споразумения, за селско стопанство, всичко, което допринася за тази катастрофа и всъщност няма никаква реакция. <clears throat> Ние слушаме непрекъснато за зелена економика, обаче зелена економика, която не поставя под въпрос системата, където не се променя света на труда по социален и екологичен начин. Естествено, хората сега са на улицата и ние трябва да ги чуем – най-сетне. Става дума за съдбата на планетата, става дума за бъдещите поколения и ние не можем да говорим за зелен курс, ако нищо не се случва. Еви. От независимите госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласна с казаното от колегата Матиас. Е, говорим и за схемата, за търговия с емисии, но мисля, че това, което обещавахме с тази схема, не постигнахме това, което трябва, а трябва да се изправим пред това извънредно положение. И за да се изправим пред него, искам да повдигна една друга тема. Темата за почвата, защото климатичните изменения и борбата с тези климатични изменения трябва да започне от опазването на почвата. Два милиона години са нужни, за да се произведе един сантиметър а, пръст, която да е плодородна. В а, Ломбардия, в Лигурия а, имаме такива проблеми. 9 милиона тона а, терен или земя губим всяка година. Също така почвата ерозира. 119 милиона годишно се губят. 24% от територията, например в Италия, се губят от ерозия на почвата. Същото се случва и в много други държави, като Италия, Франция и Испания. Знам, че Европейската комисия излезе с стратегия за биоразнообразието и в тази стратегия се надявам да има съсредоточаване върху опазването на почвите, защото то е почвата е част от биоразнообразието. Също така е важно да има неутрално въздействие не само върху климата като цяло, но и върху почвата, защото ако не опазим почвата, няма да можем да се преборим с климатичните изменения. Имаме нужда от цялостна политика, която да е против интензивното животновътство, както и всички други интензивни практики. Минута и половина, господин Вайс. Um, Извинете, госпожа, промени се оратора, затова се извинявам, госпожо Вайс. Уважаеми членове на парламента, скъпи колеги, благодаря, че е поставена темата за климата в дневния ред и това се прави в един много решаващ момент – защото ние в момента обсъждаме Европейския зелен курс. Трябва да си помогнем, трябва да зададем правилните въпроси и да намерим правилните отговори на тези въпроси, също и най-добрите инструменти за тяхното решаване, като трябва да направим това без да губим работни места и конкурентно способност. Това е възможно. Ние можем и трябва да се справим с климатичните предизвикателства и да обвържем това с търговията и с индустрията. Европейския съюз трябва да се възползва от шансовете. Има над 900 хиляди малки и средни предприятия. Те са гръбнака на нашата економика. Нашия пазар всъщност е най-големият мускул в цялото ни общество и е, трябва да използваме този пазар умно и ефективно, така че намаляването на въглеродния диоксид да доведе до повече работни места и да повиши конкурентоспособността. Това е съвсем обичайната, съвсем видимата логика. Така мисли ЕНП и така трябва да работи Европейския съюз. Един Европейски съюз, който вярва в световната и свободна търговия, само той би могъл да се справи с новия зелен курс. Благодаря. Госпожа Гутланд. Благодаря, госпожо председател. Трябва да действаме като при пожар. Това бяха думите на Грета Тумберг, обаче аз отправям тия думи към комисията. Ние днес водим дискусия по измаредното положение във връзка с климата. Виждаме какви са резултатите от научните изследвания, Всяко от тях едно след друго те показват, че Европейския съюз трябва да играе водеща роля в света по отношение на овладяването на климатичните промени и адаптирането към тях. Ние не трябва да се чувстваме безнадежни и безсилни, както е известно, нощта е майката на деня и от това, което виждаме днес, ние можем да създадем едно бъдеще, което да донесе повече благосъстояние, работни места и иновации на Европа, така че ние да покажем нашето световно лидерство. За тази цел обаче са необходими конкретни мерки и тук Европейския съюз носи особена отговорност да използва всички финансови и е, други възможности когато става дума за екологичните и економическите промени. Ние трябва да бъдем иновативни, да създаваме зелени работни места и по този начин да спечелим предимство в конкуренцията за Европа. За нас, социал-демократите, нещата са ясни. Ние имаме възможност, но трябва да бъдем по-амбициозни поради което искаме Европейският съюз да си постави по-амбициозни цели за 2030 година не 40, най-малко 55% и освен това ние трябва да помислим за субсидиите, които виждаме днес. Те водят до там че не намалява използването на изкопаемите горива, а всъщност това подкопава и стремежа към климатични промени. Наистина, Необходими са ни всички ресурси, също и морското дъно. Не трябва да забравяме и въздушния транспорт. Те имат само 15% и това просто не е достойна цел. Наистина трябва да видим всички възможности за водещото място на Европа. Госпожа Шабо. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Извънредното положение във връзка с климата винаги ме кара да си мисля а, за това как а, очакваме нещо, а всъщност не знаем какво ще ни застигне. Има много положителни неща, за които може да говорим също така, като например целите, неутрално въздействие върху климат от 2050 година. Това е приоритет на новия председател на комисията. Много елементи обаче могат да бъдат зададени днес, като например намаляването на скоростта на корабите. 20% от емисиите от тях биха могли а, да а, спаднат. А също така и сградите. Сградите в голямата си част или поне 20% от тях са прекалено отоплени от днес, ако искаме да спрем климатичното или поне до 1,5 градуса, трябва да предприемем действия още от днес, още от утре, защото всеки половин градус е изключително важен. Имахме делегация на Европейския парламент в Нью Йорк. Европейския съюз трябва да бъде водещ пред това предизвикателство. Minute, uh, Благодаря, господин Жадо. Euh, Благодаря, госпожо председател. Извънредното положение, за което ние говорим в момента, не е извънредно положение на научна диагностика. Това е, е извънредно положение, свързано с действие. И повтарям пак с действие. И аз съм изненадан от е, комисара Етингер, който посочва, че постигнатото до сегашната комисия трябва да бъде база за по-нататъчно за по-нататъчните действия. Предложението на вашата комисия по отношението на ОСП ни доведе до там, че се увеличиха парниковите газове, така че ние трябва да правим точно обратното. Вие подкрепите договорите за свободна търговия, които участват е, и е, в е, унищожаването на биоразнообразието. Ние сме използвали хиляди, милиарди евро за банките. Може би е трябвало да ги спасим, обаче нека да използваме сега милиарди за климата. Европейската централна банка трябва да финансира един огромен план за инвестиции, да гарантира социалната справедливост, работните места и да ни освободи от Путин и другите. Ние трябва да действаме за доброто на Европа, за доброто на климата, но за това е необходима политическа воля. Госпожа Крисе. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Всички сме съгласни, че трябва да има екологично извънредно положение. Става дума за мерки, които трябва да се предприемат и тяхната ефикасност. Сега, този зелен пакт. Как ще мобилизираме е, толкова милиарди? Е, тъй като не можем от друга страна да финансираме един зелен фонд 10 пъти по-малък. Как можем да направим така, че да няма повече Европа само под претекста на екологията. Мисля, че от една страна трябва да се идентифицира а, постоянното нарастване на населението на света, което всъщност ще доведе и до голяма екологична драма. Също така са нужни граници, нужна е деглобализация и спиране на делокализацията на производството. Националното сътрудничество, местното сътрудничество с конкретни цели, с добра диагностика биха могли да отговорят на един, една такава екологична криза. Благодаря ви. За една минута госпожа Залевска, заповядайте. Пани przewodniczący, пани komisarzu, колежанки и koledzy, шкода... Уважаема госпожо председател, господин комисар, колеги, много ми е мъчно, че виждам толкова малко хора в тази зала. Искам да кажа, че децата, младите хора, гражданите, и излизат на улиците и те очакват много от нас, много повече от просто разгорещени речи в пленарна зала. Те очакват от нас конкретни планове, подкрепени с финансиране. Искам да благодаря на всички колеги, които споменаха справедливия фонд или по-скоро фонда за справедлив преход но все още нямаме нова комисия. Тя не е формирана. И господин Макрон те първа трябва да представи нов кандидат, така че трябва да очакваме новата комисия в нов състав, за да можем да водим конкретни преговори. Какъв ще бъде новия план за действие на господин Хан? как той ще разпределя средствата. Зададохме му тези въпроси, но за сега нямаме отговор. Надявам се, че наистина ще можем да работим заедно за опазване на околната среда. Сега госпожа Хазекам. Благодаря, госпожо председател. Всяка секунда е важна, когато Думът ни гори. Ние години наред дебатираме и постигаме твърде слаби компромиси, когато светът гори. Имаме един огромен проблем и трябва да обявим изваредно положение за климата и биоразнообразието, защото в момента един милион видове са застрашени от измиране. Климатичната криза застрашава милиарди хора, животни и растения. и Ние трябва да действаме на всички фронтове, навсякъде. Как е възможно Европа да харчи милиарди за неекологични и вредни за климата индустрии, като месопроизводството в района на Амазонка горите изгарят, защото хората искат е, да имаме месодобив. Така че е, всъщност е, трябва да си помислим и за това, а и за други неща, например емисиите от транспорта. Бъдещият комисар Тимърманс би трябвало да се замисли за това. Как можем да постигнем целите за климата, когато месопреработвателната промишленост остава извън? Как можем да се борим за климата, когато се консумира толкова риба и месо вместо растителни продукти. Ние можем да започнем с спирането на субсидиите за месо и млечни продукти. господин Роланд за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Всички дебати за промяната в климата няма да имат никакви политически последици, ако не променим драстично източниците на енергия и начин на живота. Нека да се изпълним срещата на върха в Торонто. Там се сравни промяната с климата с ядрена война. Покачването на температурата 2300 година се очаква да бъде с 2 градуса. И за момента сме средата на предвиждания период и виждаме, че увеличаването на температурата е 2,7%. Ние чухме гениалната идея от учените, които предложиха да се хвърля пепел от електроцентралите върху полярните ледове виждаме, че има много повече фактори за промяната в климата, отколкото само въздействието на човека. Но основният проблем е разходите за живота и стойността на енергийните ресурси. Виждаме, че изкопаемите горива са били финансирани с субсидии от джоба на данокоплатеца. Нека да помним, че историята ни показва, че правителствата винаги правят скъпоструващи грешки. Може би това ще бъде най-скъпоструващата. Сега за минута и половина госпожа Магинес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги. Мисля, че наистина се отдаваме на отчаяние. Все пак стават неща в света. Например, в моя избирателен район в момента се провежда курса за обучение на общинските съветници и служителите на общината в областта на промяната на климата. Има работна група, която се занимава с енергийна устойчивост. Тази работна група помага на хората да изолират своите домове. Нека да не се предаваме на отчаянието, нека да действаме. Има много обвинения какво кой не прави, какво трябва да направим. Мисля, че правим грешка, когато раздробяваме отделните сектори, изолираме ги. Особено това въжи за сърското стопанство. Сърскотопанските производители знаят, че трябва да предприемат действия, но ако вие ги обвинявате, че те са проблем, те няма да бъдат част от решението. Ние знаем, че самите сърското стопански производители са в много тежка ситуация. Те просто не знаят на къде да вървят. Ние трябва да им покажем посоката. Имаме интелигентно селско стопанство, имаме екологично замеделие, имаме нужда от добра селскостопанска политика, но трябва да отправяме ясни сигнали за това, че ние можем да гарантираме резултати. 70% от глобалното селскостопанство се контролира от три фирми. И 60% от пазара на хранителните продукти в много държави и членки се държи от големи вериги супермаркети. Трябва да променим тази ситуация. Госпожа Бонаф. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, че днес има е, извънредно положение около климата е нещо, което трябва да вземем много сериозно, независимо какво говорят хората тук. Повишаването на температурата показва, че последните 50 години е, безпредседентно се повишава температурата. Всеки европейски гражданин вече има личен, почти личен опит от е, извънредни метеорологични обстоятелства, които често са катастрофални. От друга страна и планетата става все по-голяма. 2 милиарда бяхме, сега сме 7 милиарда, след 30 30 години се говори, че 50-та година ще бъдем 50 милиарда. Така че ако искаме да опазим планета и качеството на живота на бъдещите поколения, е нужно да променим парадигмата на начина си на развитие. Днес трябва да се действа срещу климатичните изменения и трябва да създадем политики във всички сектори. Никой не бива да бъде изключен. На първо място трябва да опазим това, което имаме. Околната среда и така нататък. Но от друга страна имаме нужда от чиста енергия, устойчиво земеделие, темата за мобилността, да имаме начин на транспорт, който да не замърсява толкова и всичко да бъде по-интегрирано. Нужни са нови методи модели за споделени пътувания. След това професионалното обучение трябва да се създадат нови компетентности, да се новаторства в моделите на потребление и на производство. Нека да мислим за кръговата економика, за възможността да използваме нови работници в трансформирането на отпадъците, които да се превърнат в суровини, защото само днес можем така да опазим и труда, като имаме и нови професии. Но ако не искаме в крайна сметка да се шегуваме, да подходим сериозно и да продължаваме все едно а, нищо не е станало, трябва да гледаме дълновидно. Председателката Урсула фон дер Лайн даде определени обещания и те трябва да бъдат финансирани. Нужно е МЕФЕРЕ да отговаря на климатичните изменения. И накрая Мишел Мажор взе на Нобеловата награда за физика. Той говори за това, че отговора не е в крайна сметка нова планета. Трябва да опазим тази планета. Тя е прекрасна и в нея може да се живее все още. Нека да се погрижим за тази планета. Не защото Грета го иска, а защото нашето бъдеще го иска. Thank you for one... Благодаря за една минута, господин Штефаница. Madam President, Госпожо председател, господин комисар Ротингер, всеки път, когато обсъждаме промяната в климата тук в парламента, гледам към публиката, към младите хора, защото всъщност това е за което става дума. Искам да отправя едно послание днес. Европейският съюз е гигант, когато става дума за смекчаване на последиците от промяната в климата, но когато става дума за адаптиране към промяната в климата, Европейския съюз е едно джудже. Промяната в климата вече е факта и ние трябва да се приспособяваме към нея чрез промяна в начина по който градим сгради. Трябва да променим начина по който а, управляваме горите. Трябва да изграждаме диги, за да предотвратим наводнения няма противоречие между смекчаване на последиците и адаптирането. Например, във Франция изолиране на домовете е мярка и за адаптиране, и също така за подготовка на домовете към бъдещите промени в климата. Господин Ротингер, нека да подкрепим нашите думи с дела и с финансиране на тези дела. Благодаря. Господин Блос, за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. <clears throat> Климатичната криза не е природно бедствие. Тя е направена от нас и какъв е резултат? Е, резултат е това от е, погрешна политика. За да се промени това през септември 4,5 милиона души в Европа излязоха на улицата. Благодаря на е, Петък за свобода, Фрайдък по за, те съвсем ясно показаха, че не можем да продължим по този начин, не можем да продължим с този хаос. Но до сега по закона за защита на климата на комисията има само празни обещания и е, много милиарди евро се инвестират във вредни за климата газови проекти. И в Германия също има хаос по отношение на климата. Така ние не създаваме климатичен неутралитет. Е, не, че социал-демократите искат да водят дебат е, по климата. Това не е лошо, но е, ние най-накрая искаме да видим дела, а не само дискусии. Благодаря за една минута, госпожа Лимър. Ако събраните климатични невротици тук говорят непрекъснато за а, климата. Това е във връзка най-вече с съдържанието на въглероден диоксид и то от 150 е, години. Като погледнем историята на Земята, ще видим, че преди съдържанието на въглероден диоксид е много по-високо, отколкото настоящата концентрация. И още по-лошо ама пропорционална корелация между въглероден диоксид и нарастването на температурите. Нека да излезем от е, истеричното предположение на зелените във връзка с увеличаването на въглероден диоксид. По времето на динозаврите това би означавало, че е, въглероден диоксид е около 2000 ppm, т.е. много повече от днес, а температурата е, трябва да бъде 36 е, градуса повече и дори повече от 50 градуса да имаме сега. Аз знам, че тези цифри може би ще ви бъдат трудни за възприятие. Всъщност климатичните промени са правило, а не изключение. И ние трябва да се адаптираме към а, тези климатични промени. Ние не можем да се борим с климата, защото само ще загубим в тази борба. Благодаря. За една минута господин Тарч. Благодаря. Мисля, че всички ние трябва е, да слушаме внимателно това, което се казва тук, защото е, трябва да се водим от науката, докато тук се говори все едно, че става дума за някаква магия и ни липсва здравия разум. Ние все повече се отдалечаваме от рационалното и се водим от идеологията, от тези, които са радикални. Говорим е, за спешност, за извънредно положение, за климата, но това е идеология. И всички, които се опитват да намерят някакви реалистични позиции, са заклеймени. Струва ми се, че ние трябва да положим усилия и да не позволяваме на тези фантазии